y queridas, queridas colegas y queridos colegas, me, me anuncian que están viniendo por el pasillo tanto el vicepresidente de la Колеги, беше ми съобщено, господин Асеско и господин Апкай, който е докладчик, Рапкай, е, е, който е докладчик, са някъде по коридорите, идвайки насам. сам така че може би да изчакаме минута или две. Е, аз излязох от същото съвещание, от което излязоха и те, но явно ходя по-бързо. И аз съм доста по-атлетичен, очевидно. Бих искал да благодаря на заместник председателя на комисията, който е с нас. и ще го помоля а, да изчака заедно с нас до появата на докладчика. Във всеки случай, не ви слушаме, понеже а, нямате микрофон. След 10 секунди ще започнем. След 10 секунди ще започнем. No, entonces vamos a, vamos a empezar el debate. И така, нека започнем разискването. Казаха ми, че господин Рапка е на път, така че можем да започнем. Господин заместник председателю на комисията, благодаря за това, че сте тук. Знае, че сте спринтирали и аз го направих, но финиширах няколко минути по-рано. От вас сега ще обсъждаме доклад на колегата Сайер във връзка с контрола върху упражняването от страна на комисията на нейните изпълнителни правомощия. Ще дам думата най-напред на господин Сайер за 4 минути. Той може да говори по-късно още 2 минути. Но всяко просрочване над 4 минути а, сега ще бъде приспаднато от двете му минути по-късно. Така че имате думата, господин Сайер, да представите доклада си за 4 минути. Much, uh, Благодаря, господин председател за дадената ми дума. Само една година е изминала от влизането в сила на Лисабонския договор. Този Лисабонски договор предвижда значителни промени в връзка с делегирането на правомощия от Европейския парламент и съвета на комисията. Тук в парламента преди няколко месеца обсъждахме моя доклад за актовете по делегация. Актовете по делегация се приемат, когато парламентът и съветът делегират правомощията си за в бъдеще. В сравнение с предишната уредба можем да упражним вето, можем да внесем промяна, можем и да отеглим делегираните правомощия. В случая с сегашния регламент, който обсъждаме на основание член 291 от договора, говорим е, за актове по прилагането или тъй наречените актове по изпълнение, актове изпълнителни. Е, тук положението е по-различно. Държавите членки упражняват своите права да преценяват как да изпълняват, как да прилагат законодателството на Европейския съюз. Така че има ясна разлика между двата вида актове. Новата система на актове по делегация ни дава много големи правомощия. Влиянието ни ще бъде е, много по-различно, особено в някои сфери, някои отрасли на нашето законодателство. Но когато става дума за актове по прилагането, ние като съзаконодател, парламент, можем да регулираме реда, по който държавите членки могат да преценяват изпълнението или прилагането. За това мисля, че сега е подходящият момент парламентът след дълги преговори да заеме позиция и да поиска ясен ангажимент от страна на съвета и на комисията, да поиска гаранции от тях за това, че ще спазват правомощията на парламента. След дълги пространни преговори постигнахме добри резултати, които ще се отражат не само върху актовете по прилагане, но и върху актовете по делегация. Дори когато става дума за изпълнителни актове, парламентът запази правомощието си за контрол. Тоест, на основание споразумението с другите институции имаме ред за контрол, който можем да приложим. Това бе първият ми приоритет да запазим е, така важните контролни правомощия в този случай. Има и друг важен въпрос. В момента в, пар... в парламента има други дискусии в други комисии, особено комисията по международна търговия, комисията по въпросите на развитието, комисията по външна политика. Е, там се водят дискусии за различните видове законодателство, както а, а, за а, това как да се регулира участието на парламента и съвета при приемането на финансовите инструменти. Моята цел, разисквайки е, настоящия регламент, е всички други дискусии да не предопределят е, резултата от настоящата дискусия. Зная, че е, други колеги се борят в своите важни преговори с съвета. Но в крайна сметка, а, ние всичко ще правим с сътрудничество, в сътрудничество с съвета. Тъй като времето ми изтича, искам да благодаря и на съвета, и на комисията за проявената от тях гъвкавост в преговорите. Разбирам, че в съвета е било много трудно постигането на съгласие. Мисля, че това бе резултат, който парламентът искаше и това бе резултат удовлетворителен за всички евродепутати. Защото тук говорим за нещо важно, не само за текста, който в момента обсъждане, но и за в бъдеще защото съветът и комисията ще вземат предвид нашето участие, нашите декларации, комисията твърдо е решена да приведе в съответствие с Лисабонския договор всички оставащи актове от Аки Коминотер и това, смятам, е резултат, който следва да бъде удовлетворителен за всички евродепутати. Благодаря, господин Сайер. Мисля, че въпросът е изключително важен, той е и много комплексен. Благодаря ви, че употребихте времето си отговорно но все пак мисля, че трябва да бъде малко по-щедри при други поводи, защото хората трябва да имат възможност да изразяват своите доводи и становища, а не само да ги прикрепят към протокол. Сега давам думата на заместник-председателя на комисията, комисар Шевкович, който ще изложи позицията на комисията. Благодаря, господин председател. Днес сутринта Видяхме колко добре протекоха дискусиите по гражданската инициатива. Тази вечер разискваме много важен друг въпрос, този за комитологията, особено важен след влизането в сила на Лисабонския договор – сега всъщност ние финализираме актовете за прилагане на Лисабонския договор. Регламентът за изпълнителните актове има много важно значение за начина по който комисията ще прилага общностното право в бъдеще. Той ще има важно отражение върху възможностите на Съюза да изпълнява политиките си в интерес на своите граждани. Когато внесохме проекта, зададохме като основна цел да има нови норми за приемане на изпълнителни актове от комисията, които да са по-упростени, по-прозрачни и в пълно съответствие с договор. Как а, сме постигнали тези цели в разисквания проект? Както и в миналото, Контролният механизъм се опира върху комитологията, т.е. има комитети от представители на държавите членки, в които комисията внася проектите. Сега обаче, за разлика от предишната система, съветът няма да може да се а, намесва. Само държавите членки могат да контролират упражняването на изпълнителни правомощия от комисията, но не и съвета. Специалните процедури ще изчезнат, всички изпълнителни актове за антидъмпинга, за мерките за неконкурентни и нелоялни мита ще изчезнат процедурите ще станат упростени. Тоест, сега имаме две процедури вместо четири, които съществуваха преди. Освен това, автоматично приспособяваме новите процедури към комитология. Те от ден първи започват да се прилагат към всички актове на съвета. Това, разбира се, не засяга правомощията на парламента. Комисията е заявила в своя декларация, че ще преразгледа и адаптира всички е, актове от Аки Коминотер, е, за да ги приспособи към режима на е, актовете по делегация. До сега сме идентифицирали 153 акта, които не са били предмет на съвместно решаване преди и които трябва да се превърнат в актове по делегация. 299 акта а, са били предмет на процедурата с контрол от страна на парламента и сега те също трябва да бъдат превърнати в нови актове. Намерението ни е, докато изтече сегашната легислатура, всички действащи актове да бъдат приведени в пълно съответствие с новите норми на Лисабонския договор. Това означава пълно привеждане в съответствие. Знаете колко амбициозна е тази цел. За това съм много доволен, господин председателю, че белгийският министр Шастел любезно ме помоли да а, заявя а, пред а, вашия парламент волята на председателството. А, председателството си дава сметка колко амбициозни са намеренията на комисията в това отношение и приветства нейните цели. Председателството потвърждава, че има волята да направи максималното, защото това приспособяване да приключи максимално бързо след насенето на проекти от комисията. Председателството ще сътрудничи лоялно с парламента и с комисията за постигане на тези цели. И разбира се, бихме искали това да бъде отразено в протокол. мисля, че можем само да се радваме е, на този колегиален дух на сътрудничество, в който се изказва Белгийското председателство. Е, новите е, правила изцяло отразяват ролята на комисията съгласно Лисабонския договор с едно изключение, за което може да се съжалява. Ще се спра на него по-късно. Само с квалифицирано мнозинство може да се попречи на комисията да приеме проект на акт по прилагане. И тук изключението е свързано с окончателните мерки в многостранната търговия. Това изключение е необосновано според нас по институционни съображения. Ние бихме искали да имаме пълно съобразяване с Лисабонския договор, но накрая това беше единственият изход, за да се постигне компромис с законодателя. сега ще имаме система по-прозрачна от преди. Всички документи е, внасени в комитетите едновременно ще се внасят в съвета и в парламента. Тези две институции на равна нога имат контролни правомощия. Във всеки момент на процедурата те могат да окажат на комисията, че смятат а, за че проекта на акт за прилагане е в превишение на нейните правомощия. Ако ми позволите, господин председателю, като цяло, текстът е един добър резултат за Европа. Той укрепва прилагането на тъй наречения общностен метод и разширява упражняването на контролни правомощия от парламента във всички сфери. Например, новият регламент предвижда, че в някои случаи комисията ще бъде длъжна да разисква а, съответния въпрос в апелативна комисия, но това е нормален комитет по линия на комитологията и там ще има квалифицирано мнозинство, с което може да се пречи на комисията да приеме акта. Ако днес бъде одобрен регламента, той ще влезе в сила още на 21 марта 2011 година. Ние се нуждаем от действаща нормативна уредба максимално бързо. И след това можем да помислим заедно за демаркационната линия между делегирани правомощия и правомощия по изпълнението, предоставени на комисията. Това не само ще допринесе за избягване на конфликти, но и ще улесни приспособяването на вторичните актове към първичното право. В заключение искам да благодаря на господин Сайер е, за сътрудничеството в целия процес на преговори, на всички политически групи за тяхната гъвкавост и накрая искам да благодаря специално на Белгийското председателство. Те свършиха забележителна работа. Забележителен беше компромисът докато работиха по досието. И се надявам, че това, което утре ще одобрите, ще се превърне в една чудесна новина за Европа. Благодаря много, господин комисар. Сега имам един списък от оратори, които ще говорят от името на своите комисии, макар че някои не ги виждам, например господин Албертини, който би трябвало да говори от името на Комисията по външни работи, Колегата Мичел е тук. Той ще говори от името на Комисията за развитие. Господин председател, благодаря. Искам да благодаря на докладчика Джозеф Жаер за, за чудесния доклад. Влизането в сила на Лисабонският договор означава промяна от актовете по делегация и актовете по изпълнение или прилагане, както беше обяснено. Обаче аз се притеснявам от ролята на комисията в прилагането на решенията, които са взети във връзка с Лисабонския договор. Комисията я чувам да каже, нашата цел е а, значи три години и половина имаме цел. Това не е организация на жителите на един квартал. Това е парламент. Ако съвет е ангажиран и парламент е ангажиран. И аз като парламентарист, макар и да не ми е приятно, ще заяви, заявя, че ми се струва, че доста често а, се когато се пропукват нещата, а, комисията се приближава твърде много до съвета и тъй като ние тук в парламента сме многобройни, не е чак толкова трудно малко да се поразцепят редиците и накрая комисията реш... прави каквото е решила. А, и така, а не смятам, че е необходимо да се а, приеме а, на първо четене текста така, както а, съществува. Защото ние все пак представляваме съгражданите си, всички граждани на Европейския съюз. Очакването а, на на споразумение след второ четене няма лошо. Ще го изчакаме. Ние сме съзаконодатели и взимаме решенията заедно. Като представител на Комисията по развитие смятам, че ние трябва да подсигурим независимостта на парламента и уважението, което трябва да се проявява от страна на комисията към нас. Благодаря, господин председател. Благодаря. Не виждам господин Витал Морейра, който трябва да говори от името на Комисията по международна търговия, но Ел Хадру Саид е тук от името на Комисията по транспорт и туризъм. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за неговата работа по тази изключително сложна и специализирана тема, която е много важна за нашето бъдеще. За Комисията по транспорта комитологичната процедура съвсем не е непозната с нейните многобройни възможности и ние знаем как трябва да процедираме с изпълнителните правомощия. С влизането в сил на Лисабонския договор, компромисът договорен от докладчика със съвета има нашата подкрепа. Заедно с това ние и бихме искали парламента да получава максимална информация и да участва в максимална степен в подготовката на решенията. Второ, мисля, че трябва да се добре да се подготви преходния период и за това искаме комисията да предвиди необходимото, за да се премине от сегашната процедура към процедурата с делегирани изпълнителни актове. Искаме комисията да бъде великодушна към парламента, така че той да участва пълноценно в дискусията по-конкретно транспонирането на законодателството в новата нормативна база. Госпожа Хюбнер е тук. Имате една минута. От името на комисията по регионално развитие. Като Гей Мичел аз се притеснявам и се притеснявам, че изключването на делегираните актовете може да създаде опасен прецедент и създава недоверие между институциите Предстоящите предложения за законодателния пакет за регионалната политика след 2013 година може да изискват приложението на изпълнителните актове, но може да изисква и делегирани актове. Не можем да приемем предварително изключване на делегираните актове. Това трябва да бъде въпрос на, прегод, на, на преговори между съзаконодателите. Според мен тази позиция е последователна и съветът и комисията ще споделят тази позиция. Предстоят ни трудни години. Без съмнение наш дълг като европейски институции е да използваме максимално възможностите на политиките и да избягваме необход... излишни конфликти и спорове. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Хюбнер. Не виждам. А, извинявайте, господин Кастро е тук. Моля за извинение две минути от името на Комисията по селско стопанство. Господин председател, господин комисар, като председател на Комисията по селско стопанство съм разочарован по няколко причини. Преди всичко, никой от измененията, гласувани от моята комисия, и то гласувани единодушно, не е взето предвид. Въпреки, че обща селскостопанска политика е толкова важна. И второ, с член 10 парламентът няма правомощия по отношение на преговорите за законодателните актове в областта на политиката селско стопанство. Комисията показа своята воля да не предоставя делегирани актове на парламента. По тази причина аз съм внесъл изменение което, за което искам вашето одобрение в интерес на ролята на парламента. Не може да се постигне споразумение по, на първо четене. По тази причина ние имаме права, имам също така и задължение да се усъвършенства текста и да отидем на второ четене и да не се подаваме на шантажа на съвета, който иска да ни принуди да приемем е, това предложение. Мисля, че след бюджета това е изключително важна тема, тъй като става дума за баланса между институциите. Ние трябва категорично да защитаваме правомощият на Европейския парламент, който представлява всички европейски граждани благодаря, Пауло. Сега една минута за колегата Санчес Преседо, който ще се изкаже от името на Комисията по економически и парични въпроси. Благодаря, господин председател, господин комисар, драги колеги. Лисабонския договор въведе промени в процесите на приложение на общностното законодателство. Общностното право предвиждаше само изпълнителни мерки. Сегашният регламент е неизбежен за да се премине от старата система към новата и за изпълнение на компетенциите в съответствие с Лисабонския договор. Засилва се демократичния принцип, тъй като признава правото на парламентарен контрол, предвижда клауза за преразглеждане в зависимост от натрупания опит и заедно с това отговаря на исканията, представени от Комисията по економически въпроси. Що се отнася до економическите въпроси, ще се засили правната сигурност, също така се ограничават правомощията на комисията след един преходен период и предвижда разпоредби, така щото техническите изпълнителни норми в новата архитектура за надзора и секторното законодателство в областта на финансовите услуги да бъдат прияти. Ето защо като представител на Комисията по економически въпроси искам да благодаря на господин Сайер е, пожелавам на всички ви весели празници. Не виждам господин е, Джо е, Йолайнен. Не виждам и господин Грех, който трябваше да се изкаже от Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите. Не знам дали господин Кюн е тук, за да се изкаже от името на НП Преминаваме към следващият оратор. Господин Лейне има две минути от името на НП. Господин председател, колеги, мисля, че имаме нужда да обясним доста неща тук в пленарна зала. Има някои неразбирателства между политическите групи, в тях и, и в комисиите. Трябва да се знае какво е актов, акт по прилагане в съответствие с 200, член 291 когато говорим за член 290 или 291, ние говорим за процедури всъщност. Член 10 също имаше критики а, по тази тема. Това е процедура, нищо повече, нищо по-малко. Комисията обясни съвсем ясно, всичко това, но що се отнася до превеждането в съответствие с Лисабонския договор, ние разглеждаме нещата заедно е, е, комисията, парламента и съвета, защото това е междуинституционалното споразумение, което сме постигнали. А по отношение на външната търговия и процедурите там, ех, компромисът, който беше постигнат от Белгийското председателство е твърде бюрократичен, обаче нямаше друг начин, защото имаше две малцинства, а, които блокираха нещата. Нека да погледам какво успяхме да постигнем чрез а, преговорите. А, имаме контролната функция или контролното правомощие, което нямахме преди това. Така че това е нещо, а, което сме постигнали, би трябвало да сме доволни. Не? ще ни отнеме много време, ако стигнем до второ а, четене и след това отново споразумение. Да, благодаря. Господин Рапка е го няма. А сега ще, за това ще дам думата на госпожа Лихтенбергер от името на Зелените, Европейската, е, Европейския свободен алианс. Благодаря. Регламента, който разискваме тази вечер, не беше в центъра на вниманието на комисията твърде дълго и много хора а, сега напоследък а, в парламента така правиха особен интерес. Духът на конвенцията е много ясен, поне в моята собствена памет. и съвсем ясно се заявява, че Европейския парламент трябва да получи определени прерогативи, ако трябва да има определената му позиция, както спрямо другите институции на Европейския съюз, така и спрямо гражданите на Европейския съюз. Наистина, преговорите бяха доста тежки. Бългийското председателство а, работи добре а, с а, съвета. В това отношение, както вече беше споменато, а, да, това разбира се е процес, а, който не е приключил, но комисията не трябва да се опитва да прекрачва или да излиза извън а, границите на своите прерогативи. И за това в крайна сметка бих искала да благодаря на Белгийското председателство, защото а, то продължи а, да си върши работата, а също и на докладчика, който много упорито си довърши работата. Благодаря госпожо Лихтенбергер. С това Приключваме с списъка на ораторите от името на политическите групи. А сега даваме думата на господин Балдасаре като пръв от списъка на онези, които желаят по собствена инициатива да говорят. Благодаря, господин председател, господин комисар, драги колеги. Гласувайки утре по доклада на колегата Сайер. А, а, даваме зелена светлина на приемането на нови актове, предвидени в Лисабонския договор, именно изпълнителните актове. Много ще упростим процедурата, ще има повече прозрачност в процедурата на приемане, ще има контрол и условия за контрол от страна на държавите членки, има и специфична компетентност, предоставена на комисията. Вярно е, че законодателната процедура беше сложна, ставаше дума за взаимодействието между трите институции. Смятам, че при участието на всички комисии ще успеем да приемем проекта на първо четене. Благодаря на докладчика за това, че отстоя приоритетите на Европейския парламент. Необходимо е да имаме гаранции във връзка с новата процедура. Необходимо е да имаме гарантирани права и прерогативи. Трябва да има апелативна комисия, председателствена от комисията и трябва да има възможност за преразглеждане. Искам да се спра на последната пречка в тези преговори, а именно включването на общата търговска политика в приложеното поле на бъдещия регламент. Вярно е, че е, крайното споразумение е, позволява е, да се действа с обикновено мнозинство в продължение на 18 месеца, като да кажем по антидъмпинговите мерки, в последствие ще се премине към квалифицирано мнозинство. Уверен съм, че това решение, което бе резултат на трудни преговори, ще удовлетвори както представителите на индустрията, така и институциите защото тук економическите съображения се обвързаха с много сложни политически такива. Господин Суста, благодаря, господин председателю. Мисля, че тук а, говорим за нещо, което малко накърнява правомощията на Европейския парламент и не не е съобразен духът на Лисабонския договор. Защо трябва да се а, приключват на първо четене преговорите по толкова деликатна материя във връзка с изпълнението на Лисабонския договор, че това е в нашите прерогативи. И също така общата търговска политика. А, при откриването на процедурите за антидъмпинг а, преминаваме от а, правната сигурност и общностното ниво е, към нивото на държавите членки, което ще доведе до преговори между комисията и държавите членки. Е, по същия начин е, и автоматичното приспособяване на актове е, накърнява е, правомощията на парламента, особено когато говорим за селско стопанство. Не мисля, че трябва на е, първо четене да приключваме разискванията, още повече, че има опасност от обжалване пред съда на Европейския съюз. Сега ще дам думата на заместник председателя на комисията Шефчович, за да отговори на направените забележки. Благодаря, господин председател. Благодаря на депутатите за изказванията, които говорят очевидно за сложността на темата, която обсъждаме. Сега, за да отговоря на казаното, що се отнася до прегледа и нашия ангажимент е, това да стане във всички необходими актове, нашият план тук е изключително амбициозен. И имаме 299 плюс 153 акта, които трябва да бъдат приведени в съответствие. Искаме е, сега, за да стане това, ако искаме това да стане в рамките на този мандат, е, мисля, че бихме си поставили една е, твърде амбициозна задача. При всички случаи необходимо много тясно взаимодействие между всички нас. Благодаря на господин Мичел за доброто сътрудничество. Искам да подчертая един абзац от проекто изявлението на комисията. Там се казва следното. regularly informed on draft implementing measures related to these instruments which should become in the future delegated acts. so our commitment for Нашият ангажимент към прозрачност и яснота е ясен. Искам да потвърдя тук, че ще предоставяме на Европейския парламент с цялата възможна информация. Парламентът ще получава информацията заедно с комисиите. Така че ще държим Европейския парламент в течение. Искам да благодаря на господин Лене за това, че поясни ситуацията в дебата. Той поясни, че става дума за изпълнителни актове и този регламент не предопределя дали ще използваме изпълнителни или делегирани актове в бъдеще. Що се отнася до въпроса за привеждането в съответствие, мисля, че господин Текастро не беше тук, когато прочетох изявлението на Белгийското председателство и ангажимента към лоялно сътрудничество, за да се постигне това привеждане в съответствие през близките години, така че нека да ви уверя, че в интерес не само на парламента, но и на комисията и на съвета да се върви максимално бързо. Що се отнася до политизирането, антидъмпинга и мерките свързани с нелоялната конкуренция, как, как стоят нещата днес? Обикновеното мнозинство на представители на държавите членки могат да блокират предложение на комисията. Това ще бъде доста по-трудно в бъдеще, защото от името ще е необходимо квалифицирано мнозинство, за да се постигне такова блокиране. Така че ние укрепваме общностния подход, укрепваме позицията на и ролята на комисията в преговорите, така както е предписано от Лисабонския договор. В заключение, господин председател, искам да подчертая значението на правната сигурност защото когато говорим по толкова важни въпроси, като търгови, антидъмпингови мерки, мерки за борба с нелоялната конкуренция, ми трябва, ни трябва добре установени мерки, ясно разпределение на правата и задълженията. Европейския парламент, разбира се, има нужда от правото на парламентарен контрол и ни трябва правна сигурност, за да можем да функционираме добре в това толкова важно правно пространство. Знаете, че твърде често тези мерки се успорват на международни форове. Ето защо аз пледирам пред почитаемите депутати да подкрепят тези предложения без изменения, тъй като това е много важно за мястото на Европейския съюз на международната цена. Благодаря, господин Шефчович. Сега ще дадем думата на господин Сайер, за да приключи дебата. Благодаря, господин председател, благодаря за вашите изказвания. Не само сега, но и през последните 9 месеца, през които работихме по тези въпроси. Първо, от процедурна гледна точка. Много колеги изразиха притеснението си от това, че ние вървим бързо към споразумение на първо четене и комисията, и съвета, и някои колеги, които участваха в преговорите, могат да свидетелстват, че натискът беше противоположен. Аз казах на съвета и на комисията, че ако не постигнат споразумение, нещата могат да се разпаднат. Имаме ясен ангажимент от, от другите две институции, защото и като парламента, така както каза господин Шевчович, това, което те ще предприемат е много важно за стабилността. Колкото по-късно приемем този регламент, толкова по-дълго ще се прилага старата процедура за комитология, която не ни харесва. Времето не е кратко, става дума за 9 месеца. Така че тук се включват две четения при пълна прозрачност. Много колеги могат да свидетелстват за това. Шест пъти проведе заседание с председатели на комисии, срещнах се с докладчици в сянка и координатори от всички комисии. И аз реших, че трябва да вървим към споразумение, защото всичко това, което искаме, получаваме. Е, може би съветът и комисията не, не са доволни. Какво прави докладчикът, когато всичко, което се иска от мен от различните комисии, е отразено? Може би не е във формата, в която са го поискали. Господин Де Кастро е прав. Неговите искания не са във формата на регламента, но, но тук става дума за изпълнителни актове. Става дума за ангажимента на комисията. И аз работех по а, омнибуса преди това и комисията спази своя ангажимент с а, някои древни изключения. Така че в този смисъл аз си мисля, че мога да имам доверие в това обещание и ако комисията не го изпълни, аз мога да стана и да настоявам да се направи това, за което настоява господин Декастро. Няма. Така че натискът идваше от мен и доброто сътрудничество доведе до нещо, което според мен осигурява добра възможност. Благодаря на всички, особено на колегите, които участваха в този толкова труден процес. Извинявам се на гражданите, които не разбират и дума от това, което говорим. Но прозрачността и парламентарният контрол на въпросите на, Ев... на Европейски съюз ще се повишат след приемат на този регламент. Благодаря, господин Сайер. Когато казвате гражданите, имате предвид вашия председател, защото тук няма представители на гражданите.